по дневния ред. Благодаря, господин председател. Искам да ви кажа, че вчера имаше честване за кралицата, която е всъщност най- е, монархът в Европа, коя, монархът в Европа с най-голям монархичен стаж, така да се каже. Е, това исках да ви кажа.